Добър ден, уважаеми колеги! Искам да открия заседанието. Колега Пирило, имам едно съобщение за вас. Искам една минута да ви дам думата. Господин Пирило. Уважаеми господин председател, на 18 октомври имаше много голяма буря, от която беше засегната цяла Калабрия. Всички публични структури са увредени, жилищни сгради, язовири, канализация, телефонни проводници. Множество семейства загубиха покрива над главата си и училища бяха затворени. От известно време има подобни бури в Калабрия. Вероятно това е свързано с климатичните промени и много бързо е, беше обявено бедствено положение. Ние ще се обърнем към Европейския фонд за солидарност. Искам сега да кажа, че се отнасям сериозно към този инцидент и изразявам моето съчувствие към цялото население, към всички, които са претърпяли лични щети. Благодаря. Председателят, ние разбира се ще отбележим това, което казахте днес. Ние също сме много загрижени и проявяваме солидарност към хората в Калабрия. Целият парламент мисли за всички хора, които страдат много силно в този прекрасен италиански и европейски регион. Сега за дневния ред първо ще говорим за приложените реформи и постижения в Република Молдова. По тази тема давам думата на комисар Фюле. Моля. Добро утро, господин председател, уважаеми евродепутати. Когато разглеждаме отношенията между Европейския съюз и Молдова, мисля, че може да се каже със сигурност, че сме постигнали много голям напредък за рекордно време. Във вътрешен план